ще гласуваме утре и накрая кратко представяне на доклада на Роза Мигеле Сарамо за приложните изследвания, свързани с общата политика в областта на рибарството. Благодаря, господин председател. намаляването на осветлението ми направи страхотно впечатление. Трябва да използваме специални ефекти. колкото може по-често, защото тези, които сме на присъствали тези нощни заседания, е, почти виждаме зората. Господин председател, дами и господа, устойчиво е, рибарство и опазване на околната среда Значи да се стараем нашата дейност да не въздейства отрицателно върху средата. Всичко това обаче би било невъзможно без подкрепата на Европейската научна общност. Изследванията в областта на рибарството е са абсолютно необходими, за да могат да се приемат препоръки, препоръки, от които да се възползват законодателите. Това е абсолютно необходимо за набиране на данни и всичко това допринася за една по-добра обща политика в областта на рибарството. Не пари, а човешките ресурси, това е проблема. Не казвам, че има прекалено много пари за научни изследвания в областта на риболова, но ние сме изблъскваме пред, с два големи проблема. От една страна сумите, които са отделени по седмата рамкова програма за изследвания в областта на рибарството, не са достатъчни, ако трябва да възприемем един цялостен подход към проблемите. Освен това, господин председател, учените, уверявам ви, говорила съм с много учени по време на подготовката на този доклад, та, учените са изправени пред сериозни проблеми, сблъскват се сериозни проблеми, когато представят проекти по седмата рамкова програма. От една страна имаме проблемите на аквакултурата, която е промишлена по своята природа. Освен това имаме изследванията на рибарството и морската фауна, която е многодисциплинарен проект. В седмата рамкова програма средствата за всичко това са в един кюб – което значи, че трябва те да бъдат финансирани заедно. Но сега за това отговаря Генерална дирекция научни изследвания и затова много трудно е за Европейската научна общност да влезе във връзка с служителите, които подготвят съответното законодателство и да ги осведоми за своите проблеми. В момента преобладава мнението, че предложението е главно в полза на фундаменталните изследвания, а не изследвания в областта на обществената политика. Ще ви дам пример. Примерно, връзката между рибо, рибо, рибарството и промените в климата. На това, не, на това не е отделено достатъчно внимание. Освен това не е отделено достатъчно внимание за рибарството и чистотата на морската среда. За тази цел е необходимо хоризонтално а, финансиране. Искам също така да спомена, че няма достатъчно млади учени, които да работят в областта на а, рибарството. Този дефицит може би се дължи на това, че като че ли тук работата не е така привлекателна, както другаде. Необходимо е да се създадат университетски курсове, които да са интересни, които да задоволяват интересите на студентите и да се осигуряват работни места след това. Да може, трябва да може да се улесни, да се улесни сравняването на данните. Необходимо е да се развива сътрудничеството между националните изследователски, изследователски институти и накрая абсолютно е необходимо да се включи, включат знанията и опитът на рибарите, когато се проучват въпросите свързани с бъдещето на рибарството. Благодаря, госпожо Рамос. А сега думата има господин комисаря. Благодаря, господин председател, уважаеми господа депутати. Много хубаво е, когато някой има възможност да говори и за своята област. Комисията да приветства доклада по общата политика в областта на рибното стопанство. Иска да благодари на докладчика и комисията по рибно стопанство за отлично свършената работа. Този доклад идва точно когато се работи по програмата за 2010 година за рам за седма рамкова програма и е, по, е, повторно, по е, нов, новия старт на научните изследвания в тази област. Приветстваме подкрепата изразена за стратегията на Европейския съюз за морски проучвания и приучвания на рибното пространство, защото действително е необходима нова инфраструктура и нови програми за обучение, за да се развие синергия между държавите членки и комисията и научните изследователи. Необходимо е за тази цел да се предоставят достатъчно изследвания, достатъчно средства за римното стопанство, като същевременно се поддържа баланса с други области, като а, селското стопанство, лесовътството, биотехнологиите и околната среда. Средствата ще се увеличават постепенно а, а, през последните две години на програмата, като изследванията в областта на рибното стопанство и рибарството като цяло ще получат повече средства. Те много важно е, е да се получи добър баланс между научните изследвания в подкрепа на политиките и базовите научни изследвания. Това може да стане чрез координация на националните програми за научни изследвания. Комисията ще облегчи интеграцията на научните изследвания в областта на рибарството към европейск... Е, с развитието на Европейската научно-изследователска зона и създаването на нови възможности за морски изследвания и изследвания на рибарството. Тоест, има солидна основа, върху която можем да базираме иновативните изследвания в рамките на е, рамковата програма ще се подпомогне и развитието на изследванията на национално ниво чрез съвместните изследователни ски центрове. Мога да гарантирам, че нещата не са по-сложни, отколкото по-рано, когато тези изследвания бяха в дирекция рибарство, защото и сега по този въпрос работят точно същите хора. Ние всички сме ангажирани към постигането на добри резултати, на по-добри резултати в научните изследвания и това може да се постигне само с такива усилия. Благодаря много за свършената от вас работа. Безкрайно много ви благодаря, господин комисар. Утре ще гласуваме в 10.30. Сега в 9 часа в четвъртък ще продължим. Накрая може да загасим осветлението. Закривам заседанието.